Сърбия. Може би нашата политика не е съвсем ефективна, е, макар и да взехме решение в последния момент, но при всички случаи взехме правилните решения. Благодаря, госпожо министър. С това приключваме разискванията по тази точка. Следващата точка от дневния ред е изявление на съвета и комисията във връзка с положението в Япония това число и ситуацията в атомната електроцентрала. Първо давам думата на министър Гьори от името на съвета. Госпожо председател, господин комисар, от името на съвета бих искал да изразя своите съболезнования на японския народ, на всички онези, които загубиха близки и на всички онези, които по един или друг начин пострадаха от трагическите, трагичните събития през последните 10 дни. Бих искала също така да отдам дължимото на смелостта на е, всички, всички онези, които се опитват да преодолеят последствията последствията от земетресението, цунамито и е, ядрените инциденти. Европейския съюз е, ще, ще продължи да бъде с японския народ в този труден момент. Ние вече оказахме конкретна помощ на японците. В деня на земетресението Европейския съюз поиска от е, госпожа Аштън да мобилизира необходимата помощ и Европейският механизъм за гражданска защита бе активиран Европейския съюз е готов да откликне на всички искания за хуманитарна помощ, техническа помощ или специфична помощ, която би била поискана от японските власти. От името на съвета бих искала да благодаря на комисионер на комисар Георгиева и на върховния представител за добре координираните действия. Е, нашият е, екип за гражданска защита също се радва на нашата подкрепа. Важно е също така да споменеме че е, макроекономическите последици от е, кризата в Япония ще бъде обект на наблюдение от страна на съвета. Това бе обсъдено вече на е, закуската на Екофин на 15 марта буди загриженост положението в ЕЦ Фукушима. Бих искала да подчертая, че е, унгарското председателство е, задейства, взе незабавни мерки и ние свикахме е, спешно заседание на работната група за ядрена безопасност, е, за да, оцен... да се направи оценка на положението в Япония и да се помисли какъв може да... каква може да бъде реакцията на Европейския съюз. Първото послание, отправено от съвета, бе послание на солидарност, съчувствие и готовност да се окаже техническа помощ. Е, ние е, отдаваме дължимото на е, на, на, на, на смелостта, упорството и устойчивостта на японският народ, който се опитва да се справи с последиците от положението в АЕЦ Фукушима. Проблема сега е високото ниво на радиация около АЕЦ. Ние трябва да продължим да помагаме на Япония, няколко държави членки по силата на двустранни отношения или чрез МАЕ помагат на Япония. Както каза унгарския министр на развитие на селските райони, за момента последиците от положението в ЕЦ Фукушима няма, няма последици от събитията в, в ЕЦ Фукушима в Европейския съюз. Е, има и механизъм за контрол на продуктите, които се внасят от е, Япония но е, има полуки, които трябва да бъдат извлечени от е, този инцидент. Е, прилагането и непрекъснатото усъвършенстване на стандартите за ядрена безопасност е един от приоритетите на европейските регулатори и оператори, но това означава, че на първо място трябва да извлечем полуки от злополуката, въпреки че тя беше предизвикана от външни фактори, а не от неправилното функциониране функциониране на самата АЕЦ. Е, след изварения съвет по енергетика на 21 марта е, Унгарският министър на развитието уведоми е, председателя Фан Ромпой за предложението да бъдат проведени стрес е, тестове в държавите членки и в е, близките държави. В близко време ще се очертаят модалностите на тези дейности. Трябва обаче да се вземат предвид специ... спецификите на отделните АЕЦ, но да се е, оценят е, въздействията от е, и различни аспекти, като наводнение, сейсмичен риск, спешни процедури и така нататък. Европейския регу... регулаторн... Европейската регулаторна група ще определи различните модели модалности на провеждане на тези тестове, но това трябва да стане колкото се може по-бързо. Знаеме, че е, ядрената безопасност не свършва е, на границите на Европейския съюз, затова е, в в тези процедури, в тези е, стрес тестове трябва да вземат участие и трети е, съседски страни, е, да работим заедно с различни международни организации, като МАЕ и органи като Г20. Искам да кажа още две неща. Първо, Доверието в цялата тази проверка зависи от степента на прозрачност, с, който, с която ще бъдат проведени тези тестове и прозрачност при обявяване на резултатите. Второ, не трябва да създаваме впечатлението, че ядрената безопасност е нещо, което разглеждаме на парче или с което се занимаваме едва сега. В крайна сметка има обвързваща законодателна рамка от 25 години и тя се прилага в цяла Европа. Ако е необходимо, този въпрос ще бъде и преразгледан на съвета през юни. Госпожо председател, дами и господа, е, утре и други ден Европейския съвет ще обсъди положението в Япония в Япония. Е, несъмнено държавните глави ще е, изразят още веднъж своята солидарност с японския народ и Европейския съюз ще продължи да проявява готовност да помага на, на Япония с всички възможни средства. Още веднъж ние приветстваме смелостта и упоритостта на японския народ. Председателят благодаря, госпожо министър, господин комисар Йотингер. Госпожо председател, уважаеми членове на Европейския парламент, Европейската комисия даде израз на своята солидарност с японския народ и японското правителство. Изразихме своето съчувствие. Смятаме, че смелостта и самообладанието на населението на Япония заслужават нашето уважение и възхита. Организирахме акции за предоставяне на помощ, които се координират от Центъра за наблюдение и информация. Японското правителство изиска от нас конкретна помощ под формата на одиала дюшеци, съдове за вода, палатки и други. Те са предоставени вече от 13 държави членки. Участваме и други да се присъединят. Очакваме още в края на тази седмица да бъде осъществена първата пратка, която ще бъде разпределена и сред населението. Моята колега комисар Георгиева планира посещение на място. Отправихме също така и предложения за предприемане на мерки за оказване на съдействие с овладяването на инцидента в АЕЦ, но до този момент не сме получили отговор. Поддържаме тясна връзка с Международната агенция по атомна енергия в Виена с цел проследяване и точен анализ на обстановката в Япония за да можем да преценим последиците от аварията в атомната електроцентрала ни е необходима по-конкретна информация. Надяваме се, че през идните дни японските инженери, технически експерти, както и японското правителство ще успеят да овладеят последиците от инцидента, за да се избегнат последици от него и в дългосрочен план. Миналата седмица във вторник бе проведена конференция с участието на всички държави членки, както и на всички предприятия в Европа, които са оператори на атомни електроцентрали или произвеждат енергия от атом в атомни електроцентрали. а в понеделник ще се състои извънредна среща на министрите на енергетиката на държавите членки. За нас е важно да осъзнаем, че изходното положение в държавите членки е различно. В момента в 14 държави членки действат атомни електроцентрали, в 13 държави няма атомни електроцентрали. Към момента две от тях планират да започнат или повторно да започнат използването на атомна електроенергия. Имам предвид Полша и Италия. Що се отнася до увеличаването на процента на ВИ до 20%, то това спада към прерогативите на правителствата на държавите членки. Разнородна е ситуацията в Европа, що се отнася до енергийния баланс в областта на електропроизводството. 30% от електричеството се произвежда в атомни електроцентрали, но този процент се разпределя различно в различните държави. Много е висок във Франция, например. Независимо от това какво ще е развитието в енергетиката в бъдеще, изграждането на инфраструктура за производство на газ и производство на електроенергия от други източници трябва да бъде изградена. На второ място ще спомена сигурността, както на инфраструктурата, така и на атомните електроцентрали. Това трябва да е наша обща цел в полза както на работещите в АЕЦ, така и на природата в Европа и на европейските граждани. Ето защо имаме следното предложение, което се обсъжда в момента. Като имаме предвид настоящите последици от инцидента в Япония, както и последиците в по-дългосрочен план, би следвало да се проведат така наречените стрес тестове на мощностите, които да се основават на общи стандарти и критерии. Целта на тези тестове е да се намали рискът, проистичащ от общо 143-те АЕЦ на територията на Европейския съюз. Тези тестове ще спомогнат и за очертаването на разумни планове за овладяване на риска. Независимо от това дали в съответната държава има изградени мощности, има планове за изграждане на такива или няма планове, трябва да се разработят точни критерии за оценка на риска, който проистича, например при наводнения или земетресения. Трябва да се направят проверки на охладителните системи, както и на агрегатите за подаване на електричество при извънредни ситуации. Трябва да се направят проверки както на охладителните системи, така и на агрегатите за подаване на ток при извънредни ситуации, за да могат те да функционират при необходимост. Трябва да се вземат предвид също така и възрастта на мощностите както и други критерии, като например евентуални терористични нападения или самолетни катастрофи. Комисията предлага на държавите членки да се, проведе, да се проведат съвместни действия с е, Международната агенция за атомна енергия. Към прерогативите на държавите членки спадат дали да се включат в общия стрес тест, който ще се проведе на ниво Европейски съюз или самостоятелно да проведат такива тестове. Госпожа министърът говори за съседните на Европейския съюз държави, които също са много важни. Имам предвид Швейцария, Украина, Армения, Руската федерация. Дълго разговарях по телефона с украинския министър на енергетиката – той заяви, че ако Европейският съюз възнамерява да проведе общ стрес тест, то Украина ще се включи Разбира се, доколко ще успеем да наложим подобен стрес тест и извън границите на Европейския съюз, зависи от това дали всички ще участваме съвместно в него. Тоест, ако някои държави членки не желаят да участват, то ще ни е по-трудно да се наложим спрямо държави като Украина, например. Ето защо през следващите седмици ще изготвим критериите за оценка на сигурността на атомните електроцентрали. За целта сме готови да си сътрудничим с парламента и с всички заинтересовани страни, като доставчици на електроенергия, неправителствени организации, технически експерти в АЕЦ, за да можем дългосрочен план да намалим рисковете и да повишим нивото на сигурност на АЕЦ. Президентът на Франция Саркози обяви, че ще се застъпи за включването на темата атомна енергия в дневния ред на Г-20, за да може тя да бъде засегната и на международно равнище, не само в Европа. Разбира се, с удоволствие ще информираме ресорните комисии в парламента. През изминалите седмици си сътрудничихме с Комисията по промишленост и Комисията по околна среда. Очакваме също така да ни подкрепите и на предстоящата среща на съвета тук в Брюксел. Председателят благодаря, господин комисар. С това даваме думата на представителите на политическите групи. Господин Брок от името на НП. Две минути. Госпожо председател, госпожо представител на съвета, господин комисар, уважаеми колеги. Отново ни бе припомнена силата на природата и отново осъзнахме границите на собствените си способности. Осъзнахме колко сме безпомощни спрямо силата на природата и природните стихии. Важно е да проявим своята съпричастност към японския народ в мислите, в молитвите си. Солидарността ни трябва да се изрази обаче и в практически действия под формата на акции за оказване на помощ. Според мен в момента е важно да намалим товара върху плещите на японските власти и на японското население. Доколкото знам, не само държавни структури са готови да предоставят такава помощ. Немалко европейски граждани са готови да направят частни дарения. В моя роден град в рамките на три дни бяха събрани 50 000 евро. Работата по тази инициатива все още не е приключила. Доколкото знам, подобни инициативи се провеждат в момента в цяла Европа. Трябва също така да сме единни в подобни ситуации, а не да ги използваме за вътрешно-политически борби. Важно е също така да разгледаме полуките от аварията в АЕЦ в Япония. Надявам се, господин комисар, че ще проведем стрес-тестовете, за които говорихте, на територията на целия европейски континент, защото при подобни бедствия границите не играят никаква роля. Трябва също така да създадем общи структури за научно-изследователска дейност с цел очертаването на нови енергийни проекти. Те ще са много важни и за конкурентоспособността и за етостта. Много е важен, дами и господа, така нареченият остатъчен риск. Този риск е непредсказуем, той няма външно изражение – Япония ще промени отношението ни към така наречения остатъчен риск. Трябва да приложим нов подход към него, да променим мисленето си и да разработим нови политики. Мисля, че трябва да си отделим достатъчно време, за да обсъдим това. Председателя благодаря от името на социалистите и демократите госпожа Улскок. Две минути. Благодаря ви. Един а, от най-развитите в индустриално отношение народи, японския, понесе тежко бедствие, което отне живота на хиляди жертви. Много тежко е да наблюдаваме съдбата. И именно за това трябва да помогнем. Тази това бедствие показа колко са уязвими всички модерни общества. Това, което сполетя Япония, може да се случи и другаде. Независимо от високото равнище на ядрена безопасност, на което се радваме, трябва да се замислим сериозно за ядрената енергетика – има държави, които не разполагат с ядрена енергетика, други зависят до голяма степен от нея. Някои се опитват да се откажат от този вид енергия. Трябва да се направи една оценка на слабите места на уязвимостта на нашите държави. времено обаче се нуждаем и от гарантиране на енергийните доставки. Нашите енергийни системи трябва да са изградени така, че да се намали до максимум тяхната уязвимост. Трябва да обмисляме развитието на енергетиката в много дългосрочен план с цел да се използват чисти и сигурни, безопасни енергийни източници. Това е все още неизползван потенциал. <clears throat> Ако започнем да строим нови <clears throat> ядрени централи, продължаваме е, рисковете за десетилетия напред. Трябва да заложим на възобновяемите енергийни източници и то още сега. Трябва на европейско равнище да обсъждаме използването на альтернативни енергийни източници и необходимо е да се вземат спешни мерки. Да, разбира се, тестовете в ядрените централи трябва да са задължителни във всички държави. Но нека мислим и за друго. Благодаря а, от името на Алде, е, госпожа Ек. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Картините от земетресението и цунамито ни е, не бяха ужасни само за Япония, а за целия свят – Екипите в АЕЦ Факушима продължават да работят упорито за предотвратяване увеличаването нивото на радиация и заразяване на околната среда. Аз приветствам стрес-тестовете, които са предложени от комисията, но смятам, че трябва да бъдем честни. Не можем да провеждаме стрес тестове само върху географията и, е, техно, и технологията. Е, трябва, да, трябва да можем е, да предвиждаме многостранните е, и различни рискове и същевременно трябва да разполагаме с, с е, законодателство, което да регулира всичко това. Е, трябва също така да се вземат радикални мерки са, не, са необходими, но трябва да вземеме мерки за търсене на альтернативни източници на енергия и трябва да го направим сега. Господин Чичестър, минута и половина. Госпожо председател, позволете ми да изразя възхищението си към стоицизма и устойчивостта на японския народ пред лицето на тези бедствени природни стихии. Трябва да си припомним колко разрушително беше земетресението, както и цунамито. Приветствам въвеждането на стрес-тестове като превентивна мярка – трябва обаче да припомня, че Секторът на атомната енергетика е един от най-регламентираните сектори в света. В началото на тази година обърнах внимание на това, че Европейската агенция за атомна енергия има планове за изграждане на АЕЦ, които са дори по-сигурни от съществуващите в момента. атомните електроцентрали са наистина много по-сигурни в сравнение, например, с вецовете или тецовете, що се отнася до рисковете от злополуки или загуба на човешки живот. В Япония мерките по възстановяване, които ще бъдат проведени благодарение на щедростта на застрахователната индустрия, ще дадат сериозен тласък на японската економика. Това ще се отрази благоприятно и върху останалата част от света. Бих ви призовал да не се изключват всички атомни електроцентрали сега, тъй като все още се нуждаем от атомната електроенергия. Председателят благодаря. Следващият оратор е госпожа Хармс от името на Зелените. Уважаеми колеги, разбира се, че трябва да подкрепим Япония в настоящата ситуация, като мобилизираме всички средства, с които разполагаме. Държава, преживяла такова сътресение, се нуждае от огромна подкрепа. Очудена съм от това с какво лекомислие се правим на герои в момента в Япония. Или по-точно колко лекомислено величаем онези, които работят по, по преодоляване на последиците от инцидента там като герои. Те сами знаят, че са обречени Няма друг народ в света, който по-добре да осъзнава последиците от една такава ядрена катастрофа. Инцидентът в Хирошима се е запечатал завинаги в съзнанието на японците. Те много добре осъзнават какви са последиците от подобни събития. Трябва да осъзнаваме това, когато говорим за Япония в момента. Ситуацията е ужасна в момента, но и в бъдеще предстоят ужасни последици. И японците много ясно осъзнават това, много по-добре от която и да е друга нация. Може би Япония може да се сравни единствено с Украина. Украинците също имат спомен за разрушителните последици от ядрената катастрофа преди повече от две десетилетия. И днес, мисля, че за разлика от тогава, преди 25 години, трябва да говорим за политическите последици от подобни инциденти. Държавите на Европейския съюз има технологични мощности, които могат да излязат извън контрол. Това са технологични мощности, които могат да имат разрушителни последици в бъдеще. Те ще се отразят пагубно върху бъдещето на всички, които живеят в съответния регион и които живеят в съседство. Господин Йотингер, мисля, че трябва да сме много по-честни, отколкото сме сега. Трябва да признаем, че в Европейския съюз нерядко по отношение на атомни електроцентрали сме се сблъсквали с подобни ситуации. Германия, Франция, България, Унгария, Швеция, и много други. Във всички тези държави в атомни електроцентрали се е стигало до ситуация подобна на ситуацията в Чернобил. И почти се е стигало до такава ситуация. Трябва да осъзнаваме, че едно подобно бедствие застрашава всяка една атомна електроцентрала. Стрес-тестовете могат да ни помогнат единствено тогава, ако създадем план за тяхното провеждане и ако очертаем как точно можем да премахнем риска във всяка една конкретна атомна електроцентрала. И ако Освен това, трябва сериозно да поговорим за това, кой ще определи начина по който ще се провеждат тези тестове, кой ще ги провежда и кой ще оценява резултатите. До този момент компетентните органи нерядко си затваряха очите пред проблемите в мощностите на атомните електроцентрали. Ще спомена само Белене или Моховце, Давано е разрешение за изграждането на мощности, което изобщо не е трябвало да се издава. Председателят, моля ви да се придържате към времето за изказване. От името на левицата, госпожа Дебрун, една минута. Както преждеговорящите бих искал да израза своите съболезнования към японския, японския народ, преживял тр, тр, тр, трагедия, трагедия, която продължава. Трябва да направим всичко възможно, за да помогнем на японския народ. Що се отнася до а, полуките, които трябва да извлечем, то Ядрената безопасност е в момента на дневен рест и стрес тестовете, които трябва да бъдат проведени в европейските АЕЦ. Пред Предвид случилото се в Япония, последиците за европейската енергетика ще бъдат големи. Необходимо е да тръгнем по пътя към забрана на ядрената енергия в Европа и да потърсиме устойчива и устойчиви и а, е, альтернативи източници на чиста енергия. Благодаря ви. Сега господин Провеер. Благодаря, госпожо председател. Аз също искам да изразя своята солидарност и своето възхищение от достоинството, душевната сила и единството, с което японският народ посрещна такова страшно бедствие. Поведението на японците трябва да служи за пример на всички. Този народ заслужава нашата помощ. Трябва също така да извлечим, извлечем съответните полуки. Трябва да се защити гражданската, да се укрепи гражданската защита за да може по-бързо да се намесваме в случай на бедствия. Що се отнася до ядрената енергетика, в а, мисля, че не трябва да се поддаваме на емоции, и да прибързано да взимаме решение в този отрасъл. Това е изключително важен отрасъл, където трябва да чуем думата на учените. А, им, трябва да се усъвършенстват съществуващите или новите централи и да се изведат от експлуатация само старите. Трябва да бъдем прагматични. Тук споделя мнението на господин Брок. Между другото, не трябва да забравяме, че в Хирошима беше разрушена и една дига. Значи ли това, че трябва да разрушим всички диги? Нека да разсъждаваме трезво. Благодаря независимите господин Гълниш. Госпожо председател, ужасната катастрофа, която сполетя Североизточна Япония, буди съчувствие във всички европейци. Но ние естествено трябва да се включим и в помощта за Япония, защото положението далеч не е стабилизирано. Това е една великолепна, достойна, смела държава, която съзнава своя дълг, но където, както навсякъде, бюрокрацията много често спъва инициативите. Един от уроците от тази катастрофа е, че най-ефикасната помощ е тази, която идва по море. Разбира се, трябва наблизо да има и съответните платформи. Положението не е стабилизирано и много беженци е, бежанци страдат от глад и студ. Пулките от тази трагедия са следните. Е, първата е, че винаги може да се случи най-лошото. Титаник е бил построен, за да бъде непотопяен – и рекламата, която е, е вървяла по, в уния години, е било, че този кораб никога не може да бъде потопен, защото има прегради. Никой не е подозирал, че пробойната може да бъде толкова дълга по същия начин комбинацията между земетресение с този магнитуд и цунами беше нещо възможно най-лошото, но то се случи. Но това може да се случи на други места, може да се случи в Съединените щати, в Италия, в Карибския регион. И затова ние трябва да го предвиждаме. Да, трябва да се укрепи, засили гражданската защита. Разбира се, ние не трябва да се подаваме на, пен, на паника. Не трябва да се лишаваме от ядрената енергетика, от страх, от послодиците и същевременно да, да искаме да се лишаваме и от изкопаемите, из, изкопаемите е, горива. Трябва да направим все пак един избор. Не може да остане без енергия. Благодаря. Сега другите оратори го калинете за две минути. Годата прешседата е скунце. Нелайм, къс пиме, къс е Япан стал. Трагедията, преживяна от японския народ е ужасна. Бих искала да израза своите съболезнования на всички тези пострадали от тази, тази трагедия и на близките на жертвите. Ние можем само да, да, да се получаваме от смелостта и упоритостта на японския народ. Япония трябва да бъде реконструирана. Ще са необходими много средства, включително и международно международни инвестиции. Така че аз приканвам съвета да вземе решение за започване преговорите за свободна търговия между Европейския съюз и Япония, който трябва да бъде е, взаимоизгоден е, в е, различните области, търговията на промишлени продукти, сълскостопански продукти и услуги. Същевременно трябва да, да, да, по, да помогнем за отварянето на Япония, както каза министър-председателя в преносен смисъл. Ядрената катастрофа в Япония буди загриженост в цели свят. Нека да отдадем дължиното на онези смели хора, които в момента жертват живота си, за да преодолеят последиците от катастрофата. Света трябва да се получи от извършеното от японските експерти, специалисти. Е, АЕЦ е, Фукушима трябва да бъде опорна точка за подобряване, усъвършенстване на стандартите за ядрена безопасност и Европейския съюз трябва да вземе всички мерки, за да подпомогне, да подпомогне ни от най-близките ми ни, е, партньори Япония. Madam President, Госпожа Чайлдърс. Госпожо председател, уважаеми колеги, две неща особено ме впечатлиха във връзка с събитията в Япония. Първо, реакцията на японския народ. Много бързата реакция на екипите за спасителни мерки и мерки по възстановяване. Тази реакция наистина трябва да послужи за пример при други подобни бедствия в други държави. Много по-труден е въпросът, свързан с аварията в АЕЦ Фукушима. Неизбежно Япония ще си извлече необходимите полуки. Европа също трябва да се получи от този инцидент в два аспекта. Първо, трябва да значително да увеличим нивото на сигурност на мощностите на атомни електроцентрали в Европа. Съгласна съм с провеждането на така наречените стрес-тестове. Трябва да вземем мерки и по обезвреждането на изключително опасните радиоактивни отпадъци. Това е проблем в моя избирателен район – Недалеч, само на 280 км от грачето, което представлявам, се намира една от големите атомни електроцентрали в Англия. За да осигурим постоянни доставки на енергия в Европейския съюз, ще трябва да инвестираме в възобновяемите енергийни източници и в енергийната ефективност. Е, per un minuto e trenta la parola all'onorevole Van Balen. Uh, Господин Ван Бален за минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Ще се присъединя към казаното от преждеговорившите ми двама колеги, които са и членове на делегацията за връзки с Япония. Също изразявам своята дълбока съпричастност. Трябва обаче да извлечем и една полука, а именно, че трябва да се предприемат действия на международно ниво. Необходима е пълна прозрачност. А в случая не бе обсъдено предупреждението, отправено от Международната агенция за атомна енергия. Съгласен съм и с всички онези, които подчертаха, че трябва да обединим усилията си около мерките по възстановяване. Много целесъобразно би било във връзка с това сключването на споразумение за свободна търговия. Трябва максимално бързо да предприемем действия по този въпрос. Председателят господин Пютровски за една минута. Благодаря, господин, госпожо председател, дами и господа. Като член на делегацията за отношение с Япония бих искал да израза своите е, съболезнования и да отдам дължимото на смелостта на японския народ. Повече от 10 000 са е, жертвите и 16 000 са все още в неизвестност. Тези цифри непрекъснато наразват. 300 е, милиарда долара е, е цена е цената на щетите от бедствието. Най- най-голяма загриженост обаче буди положението в АЕЦа Фукушима и най-вероятно последиците от тази авария ще бъдат подобни на последиците от Чернобил. Така че. Благодаря ви. За две минути господин Търмс. Благодаря. Японското дружество Тошиба, както и други дружества, изградили мощности на АЕЦ. Само преди броени дни в брошурите си обявяваха, че АЕЦ в Япония са е с най-сигурните в света. Толкова за това, че в Европа са изключително сигурни атомните електроцентрали. Инцидентът в Япония трябваше ясно да ни покаже, че във време на изменения в климата е пълен абсурд да поставим на едно ниво атомна електроцентрала и мощности за производство на енергия от слънчева или вятърна енергия, например. Трябва да положим риска, проистичащ от съвременните технологии в по-общ контекст. Във връзка с това, господин Йотингер, искам да ви запитам дали не би било разумно в стратегията за областта на енергетиката до 2050 година да не се упомене поне, че трябва да се обвържат възобновяемите енергийни източници с енергийната ефективност. Що се отнася до стрес-тестовете, ние се обявяваме за тях, но те трябва да са задължителни и да се проведат на цялата територия на Европейския съюз. Първият стрес-тест в банковия сектор, например, не обхващаше всички банки. На второ място трябва да привлечем независими експерти. Ще ви Дам за пример служителите на Евратом, служителите на агенцията в Виена и националните регулаторни органи. Всички те са пристрастни. Националните регулаторни органи никога не биха признали, че резултатите от проверки, извършени преди 6 месеца, вече не са валидни. Наистина се нуждаем от независими експерти а тези, които ви цитирах сега, всички са пристрастни. Господин Йотингер, бих бил малко внимателен по отношение на господин Саркози. Не бих възлагал големи надежди на него във връзка с сигурността на атомните електроцентрали. Председателят благодаря. Госпожа Уилс за една минута. В Япония все още има опасност от широко мащабно бедствие. Силно се повишава нивото на радиацията около АЕЦ Фукушима. Наистина ужасни са последиците от този инцидент. За това изискваме веднага да бъдат изведени от експлоатация всички АЕЦ. В случай на подобно бедствие отговорност носят гражданите. Те понасят и последиците. Затова трябва да има задължителна застраховка за случай на бедствие за всички атомни електроцентрали. Европейският съюз трябва най-накрая да изведе от експлоатация атомните електроцентрали, да спре финансирането на атомната енергия все още се инвестират милиони средства в размер на милиони в атомния сектор, а същевременно не се предоставят достатъчно средства за разработване на альтернативни източници. Благодаря. Две минути за господин Мауро. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че би било огромна грешка, ако превърнем този дебат в процес а, срещу рисковете от модерността. Вярно е, че е, точно науката и технологиите позволиха да живеем при по-добри условия, да живеем по-дълго, които ни дават възможност да гледаме бъдещето с по-голямо доверие, защото а, безопасността на храните е по-добре гарантирана, нашата цялостна а, система а, на гарантиране на сигурността се подобри. А, именно всичко това се дължи на използването на науката и технологиите. Да, разбира се, рискове има, но рисковете могат да бъдат овладени, ако заедно а, се опитаме да решим проблемите, които възникват пред международната общност. Елмар Брок е напълно прав когато се случи нещо подобно, ние си даваме сметка, че нямаме отговор за всичко. Даваме си сметка колко опасна може да бъде природата. Това земетресение ни припомня, че когато науката не е поставена при най-добрите условия, може да се случат подобни пропуски, но нека да не забравяме, че преди 100 години едно подобно земетресение щеше да даде 10 пъти повече е, по-голям брой жертви. Затова трябва добре да претегляме нещата и да изберем правилната политика. Особено политиката, която Европейския съюз трябва да намери и да реши какво ще прави по отношение на ядрената енергетика? Ще се отказва ли от нея или ще я запази, защото в крайна сметка всички се нуждаем от нея? Днес. Обаче смятам, че трябва преди всичко да мислим за мъката на този народ. Ние всички тук водим политически дискусии и се занимаваме предимно с нашите собствени страхове. Благодаря, госпожа Сърбо. Благодаря, госпожо председател. Бедствието и кризата в Япония а, безпокои, особено по отношение на ядрените централи по света. Длъжни сме да се запитаме до каква степен нашите ядрени централи могат да устоят на рискове. Аз а, от Румъния и гражданите на моята страна са доста притеснени от централата в Черна вода, особено след всички въпроси, които бяха зададени в пресата. Аз тук не говоря обаче само за положението в Румъния. Смятам, че и в други държави могат да се случат природни бедствия, които застрашат атомните централи. Мината седмица Германия взе решение внимателно да разгледа производството на енергия. Изключително необходимо е да се преразгледа производството на енергия в цели Европейски съюз. Всички държави членки би трябвало да въведат изключително строг контрол. В това отношение Европейската комисия трябва да се увери, че директивата за е, атомна сигурност се прилага правилно – съвместно с компетентните органи от държавите членки. Тя трябва дори да поиска оглед на централите и оценка на безопасността им. Положението в Япония ни показва, че трябва да предвидим всякакви ситуации, включително и много тежки бедствия. Благодаря, господин Горенц, за една минута. Благодаря, госпожо председател. Две думи за Япония. Първо, трябва да се направи всичко да се облегчи страданието на японския народ, който заслужава нашето съчувствие и нашата солидарност. Второ, след двете природни бедствия, цунамито и земетресението, се прибави трето, ядрения, ядрената авария от човешки происход. Всичко е, в случая се свежда до едно. Настъпва цезура, промяна на парадигмите. И всъщност въпросите са два. Какво трябва да се промени и Второ, какво може да се промени на първо място в производството на енергия? да се обзаложим, че ако нямаше нито ядрена, нито изкопаеми горива, щехме много по-точно да си дадем сметка какъв е потенциала за развитие на възобновяемите енергии. Европейския съюз трябва да преосмисли своята стратегия в тази област, за това е необходима визия, желязна воля и точен пътен лист. Благодаря. Благодаря. Думата на, е на господин Екот за една минута. Благодаря, господин председател. Господин комисар, бих искал да ви да ви приветствам. Вие започнахте доста добре, а после нас, нас, нас, настъпи катастрофата. Вие казахте, че ще се обсъди бъдещето на Европа без ядрена енергия. Това беше едно добро начало. И и научните изследвания доказват и доказват и, доказват, че може да се постигнат екологичните цели без а, е, ядрена енергия. Тези, които са за ядрената енергетика, трябва да кажат защо настояват. Вярно, добре е да се проведат стрес тестове, но трябва да видим как ще стане това, кой ще ги провежда, кой ще създаде критериите, кой ще ги определи, кой ще обяви резултатите и какво ще се направи с АЕЦ, които не отговарят на изискванията трябват отговори на всички тези въпроси. Дин председател, дами и господа, ние сме дълбоко загрижени от случващото се в Япония и отдаваме дължимото на тези, които рискуват своя живот за преодоляване последиците от ядрената катастрофа и цунамите. Това, което се случи в Япония ни кара да си зададеме въпроси какво да, да бъде бъдещето на нашата ядрена енергетика тук в Европа, каква да бъде енергийната стратегия на Европа до 2020 година. Тази стратегия сега ще бъде поставена под въпрос. В тази стратегия се казва, че използването на ядрената енергия трябва да става при спазване на много високи, строги стандарти и контрол. А, нашата дискусия трябва да бъде по посока на засилване на мерките, на стандартите, по-добро европейско сътрудничество в областта на енергетиката. Е, нашата енергийна общност трябва да бъде по-сплотена и е, да изградиме общ е, общ пазар, обща европейска енергийна общност. Е, стрес е, тестовете не трябва да бъдат е, доброволни, те трябва да бъдат част от нашата единна обща енергийна политика. Ние, разбира се, трябва да подкрепяме развитието, използване на нови технологии в в стратегията се говори за раз, разнообразяване на технологиите, и новации. Ние знаеме, че малките АЕЦ могат да бъдат по-лесно проверявани. Благодаря ви. Господин Балчитис, една минута. Благодаря. Япония беше сполетяно от безпредседентно природно бедствие. Литовския народ се присъединява към израза на солидарност към Япония и събирането на дарения и средства. Ние обаче не може да забравим аварията в централата в Чернобил и последствията, които усещаме 30 години по-късно. Тази катастрофа трябва да ни потикне да потърсим всички гаранции за сигурността на ядрените централи по света. Трябва да се направи всичко възможно природните бедствия да не предизвикат повече ядрени аварии. Необходимо е да се направи един задълбочен анализ на станалите събития. Още повече, че имаме прецедента с Чернобил. Необходимо е да вземем мерки така, че да се засили максимално ядрената безопасност в Европа. Господин Дейвис, една минута. Загрижен съм във връзка с производството на атомна енергия. Още по-загрижен съм за измененията в климата. До преди аварията в Япония бях сигурен, че разполагаме със средства и възможности да се борим с измененията в климата. И сега мисля така, ако си извлечем необходимите полуки. Трябва да работим в областта на екодизайна. И не трябва, разбира се, да изграждаме АЕЦ в зони с висока сейзмологична активност. успяваме да се справим с рисковете, на които сме изложени. През изминалите десетилетия сме били сполетявани от ужасяващи железопътни катастрофи, но не сме премахнали железопътния транспорт, нали? Ето какво трябва да направим и с атомната електроенергия. Трябва да се справим с рисковете. Нашими подневними цели, потем бо ядърска енергия остала дел наше енергетска... Следващият оратор. Атомната енергия ще бъде и в бъдеще част от структурата на енергийния баланс. Не трябва да подхождаме идеологически, а да си отговорим на редица въпроси, като например какви бяха причините за тази авария, как можеше да бъде предотвратена, какви системи за надзор са били прилагани, дали не е имало пропуски в системата за сигурност, как можем да се справим с радиоактивните отпадъци, как работят регулаторните органи. Ето на тези въпроси трябва да си отговорим преди да поемем политическа отговорност. Необходимо ни е социално споразумение за това, кои технологии са приемливи. Широката общественост трябва да се споразуме и за това дали са приемни технологиите в областта на атомната енергия. Необходима ни е и регулаторна рамка, необходими са ни и средства за финансиране на стандартите за сигурност. Трябва да работим с независими експерти в областта на атомната енергия, както и да работим по трансфера на знания между поколенията. Трябва да проверим дали регулаторните органи са достатъчно безпристрастни. Необходимо е да обърнем внимание и на сигурното обезвреждане на отпадъците и не на последно място трябва да се въведат общи критерии за сигурност. Днес всички се нуждаем от такива, осъзнаваме това. Помните обаче, че през 2009 година, когато обсъждахме директивата за безопасността в ядрения сектор, съветът не при, не, не прие измененията, предложени от парламента. Мисля, че е време Европейският парламент да придобие по-широки правомощия в областта на атомната енергетика. Трябва да постигнем по-широко споразумение в рамките на процеса на съвместно вземане на решения. Господин Либерацки бе на списъка ми, казва председателят, но Доколкото виждам, той не е тук, затова веднага давам думата на госпожа Гал Пелч. Благодаря, господин председател. Първо бих искала да израза своите съболезнования на японския народ и да отбележа смел, смел, смелостта и устойчивостта на онези е, японски герои, които в момента се борят с е, последиците от е, аварията в АЕЦ Фукушима. Те ще бъдат запомнени за винаги. Япония се обърна към Европейския съюз за помощ и Комисията задейства бързо механизмите за сътрудничество между държавите членки, за да помогне на, 500-те е, хиляди е, засегнати от земетресението и цунамите. Въпреки това обаче трябва да се замислиме какви ще бъд, какви мерки е, трябва да се вземат за предотвратяване на бъдеща катастрофа и за да се помогне на японския народ да се върне към нормалния живот. Този инцидент обаче не трябва да бъде е, аргумент срещу отказване от ядрената енергетика, която от своя страна трябва да бъде подчинена на много строги е, критерии и много строги контроли. Трябва да има общоевропейско допитване по тези въпроси и комисията би трябвало да предостави насоки, които да послужат за координирана основа за, за, произвеждане на безопасна ядрена енергия в ЕЦ поведението на японския народ трябва да ни служи за пример и ние трябва да им помогнем. Давам думата на следващия оратор. Господин председател, господин комисар, скъпи колеги. Всички японци заслужават е, нашето уважение плани... но планирането, оперирането, извеждането от е, и употреба, това са все действия, които завишат от е, човека. Е, стрес тестовете, разбира се, са една важна крачка напред. Ние трябва да предвидиме непредвидимото за бъдеще, господин председател, господин комисар. Бих искала да израза нашето уважение към онези, които работят в Фукушима, но ние трябва да е, включиме в е, в цялата система нашите експерти, защото имаме нужда от създаване на мерки за съвършенни мерки за без, безопасност. Същевременно трябва да впрегнем всички възможности на научните изследвания и развойната дейност за по-добро и по-безопасно използване на ядрената енергията. Виждам, има проблем, има 15 души записани на, а, в процедурата за спонтанни изказвания, така че, но ще дам думата само на 6, като разпределя а, времето по равно. Първият ни оратор е господин Рюбик. Благодаря, господин председател. Позволете ми да благодаря и на господин комисар Йотингер, тъй като той подхожда много сериозно и отговорно към настоящата ситуация. Не знам дали не би трябвало неговият ресор да се превърне в енергиен регулатор за всички 27 държави членки. Трябва да помислим и за това дали на този нов регулатор не трябва да се вменят правомощия за разпореждане на незабавно извеждане от експлоатация при не спазване на стандартите за безопасност трябва да поставим намаляването, овладяването на риска в центъра на вниманието си както и да заделим средства за извеждането от експлоатация и за обезвреждането на радиоактивните отпадъци. Моментът е много подходящ за провеждането на партньорска проверка, както и за ясното очертаване на стандарти за безопасност, за да не излагаме по-нататък на риск здравето на европейското население. Следващият ни оратор. Благодаря, господин председател. Оценявам усилията на японския народ и също изразявам дълбоката си съпричастност. Но не мисля, че сме много искрени, когато говорим за съпричастност, като имам предвид реакцията на някои държави членки. Правителството на Холандия, например, е разпоредило пристанищните работници да се отнасят много внимателни към всички доставки от Япония германските власти а, възнамеряват и проверки на случайен принцип на стоки внесени от Япония. Но, господин председател, тези стоки са напуснали Япония 2-3 седмици или дори 2-3 месеца преди земетресението. Подобни действия от страна на европейските власти в никакъв случай не са израз на солидарност. И призовавам Европейската комисия, моля ви, ако искате да проявите истинска солидарност, служете край на подобни мерки. Аз съм очуден от това, че комисара е абсолютно оптимист за това, че положението в Фукушима ще бъде под контрол след няколко дни, докато експертите са много по... Ем, изразяват доста недоверие. Аз също приветствам стрес тестовете, но те не отговарят на големия въпрос, който си задаваме. Защо трябва да приемаме риска на, а, на АЕЦ и да бъдем потенциални жертви на природни бедствия, които са все по-често и по-често явления? Какви са, какви са га, гаранциите, че при следващи а, природни бедствия, ще можем да се справим с последици като спиране на електричество, на разрушаване на пътищата. Въпросът днес е искаме ли да поемеме тези рискове за бъдеще, господин? Благодаря ви. Изразяваме нашата солидарност с японския народ и се присъединяваме към изразените съболезнования към жертвите. Все още не знаем какви ще бъдат последствията от аварията е, е, в централата в Фукушима. Тук могат да се комбинират е, непредвидими фактори. Подобно бе се може да засегне и други ядрени централи, затова трябва да извлечем необходимите полки от ставащото в Фукушима. В непосредствено бъдеще, ако е необходимо, трябва да се е, проучат всички е, системи за гарантиране на безопасността на централите. Освен това, трябва добре да се премисли е, риска във връзка с е, положение, местоположението им, да има ли се измичен риск или не. Необходимо също така да се организира дебат е, сред обществеността за да, се вид, за да може потребностите от енергия да бъдат покрити по един разумен начин. Трябва максимално да се ограничат рисковете. Благодаря. Господин Роси, благодаря. Колеги, аз искам да изразя своята солидарност с японския народ в това тежко бедствие японската технология не помогна в този случай. А, когато една централа е морално устаряла, тя създава проблеми. Ние трябва добре да помислим по този повод за европейската ядрена програма. Не трябва да правим грешни избори. Трябва да се да е направи проверка на всички съществуващи и новостроящи се централи. Разбира се, ни, а, а, трябва да помогнем и на Япония, където е вероятно економиката ще а, изпадне в застой. Предвид финансовата криза трябва непременно да и се помогне. Защото иначе може да, да настъпи политическа. Госпожа Вортман. Позволете ми в началото да изразя съпричастността си към засегнатите от тази ужасяваща катастрофа. Всички ние проявяваме съпричастност към пострадалите от бедствието. Европа реагира бързо, но всички ние осъзнаваме, в това число надявам се и у нези, които подкрепят атомната енергия, че не можем да се противопоставим срещу природните стихии и че атомната енергия не е сигурна. Преживяхме Чернобил, в момента сме изправени пред последиците от бедствието в Фукушима. Надявам се те, тези, които подкрепят атомната енергия, да разберат, че трябва да поставим здравето на хората над всички финансови интереси. Призовавам за извеждането от експлоатация на АЕЦ и инвестирането в альтернативни източници на енергия. Благодаря ви. Следващият ни и последен оратор. В е, Япония след земетресението имаше цунами и това доведе до ядрена катастрофа и се превърна в е, проблем на безопасност за експертите и за широката общественост. За това решихме да въведеме стрес тестове, защото разбрахме, че ни трябват е, информация, за да вземем рационални решения за бъдещето деца, хората ще се страхуват много повече след подобни трагедии. Те трябва да бъдат информирани и трябва да им се каже, че мерките за безопасност се е, повишават. В Европа климатичните условия са съвсем други от тези в Япония. Няма опасност от цунами. А, така че ние не можем да. А, е, а, правиме е, да, да правиме подобни заключения за Европа и е, Япония. Също времено искам да изразя своето съболезнование към японския народ. Господин Ади. Председателят, време е за обобщение, с което ще дам и думата на господин Йотингер. Уважаеми госпожи и господа, внимателно изслушах изказванията ви. Благодаря за информираността, която проявихте. Благодаря ви и за съпричастността. Няма какво да добавя към казаното от вас във връзка с съпричастността. Ясно е и какви мерки трябва да предприемем и в рамките на председателството на съвета. Трябва да работим по защитата от бедствия. Ще ви дам за пример Хай. От тогава насам зачистиха подобни бедствия. Ето защо смятам, че комисията и съветът трябва да работят по засилване на мерките за противодействие на бедствията. Трябва да засилим сътрудничеството в рамките на процедури за преодоляване на последиците от бедствия на ниво Европейски съюз. За целта са ни необходими финансови средства, както и персонал, а координирането на действията трябва да се предприема на ниво Европейски съюз. Сигурен съм, че госпожа Кристалина Георгиева ще направи конкретни предложения в тази посока, както пред парламента, така и пред съвета. А що се отнася до аварията в японската АЕЦ и изводите за европейската енергийна политика. Смятам, че преди всичко трябва да сме много открити по отношение на реалната ситуация. Ще ви дам за пример германското правителство. В него е представлявана партия, на която аз самият съм член – германското правителство значително преразгледа курса си на политика в областта на атомната енергия. Бе взето решение за отлагане на извеждането от експлоатация на 7 атомни електроцентрали. Смятам, че трябва обаче да уважим и позицията на другата страна. Преди време пред Европейския парламент ясно се изразих в подкрепа на атомната енергия. Трябва да проявим уважение и към компетенциите за приемане на нормативни разпоредби. Много внимателно прочетох договора за създаването на Европейската атомна общност. В законодателството на Европейския съюз в тази област се предвиждат много формални изисквания, като създаване на органи, задължения за отчитане и предоставяне на информация. Не се предвиждат обаче конкретни изисквания относно мощностите, относно техниките за изграждане и стандартите за сигурност. Тези изисквания са прекалено общи. Така че, ако възнамерявате днес да се разшири обемът на нормативните разпоредби, то не бива да чакаме държавите членки да представят своите доклади едва през 2014 година и ние на свой ред да представим своя доклад. Ще трябва най-късно до юни този месец съответната директива да бъде въведена в националното законодателство на държавите членки. Ще трябва да си извлечем полуките от бедствието в Япония и още през идната година, може би, комисията трябва да излезе с предложение за конкретни изисквания във връзка с мощностите и тяхната сигурност. Упоменахте, че трябва да предприема решителни действия, да взема крути мерки. Далеч съм от това. Ще си задам по-скоро конкретния въпрос какви компетенции са ми вменили европейските законодатели и с какви компетенции не разполагам. Някои правителства на държавите членки по-настоящем ме критикуват, че съм бил много радикален в оценката си на събитията в Япония. Други пък твърдят, че трябва да предприема по-крути мерки. Аз предпочитам някакво средно положение. И мисля, че ако ме критикуват а, по този начин, или че съм много нерешителен, или че съм прекалено решителен, то може би се намирам на правилния път. През последващото десетилетие много атомни електроцентрали ще продължат да са в експлоатация. Такава е волята на редица правителства на държави членки. За това в средносрочен и дългосрочен план целта ми ще бъде да въведа максимално високи стандарти за безопасност, както и да предложа допълнителни мерки за намаляване на риска. В момента можем да изходим от това, че в бъдеще ще се изграждат още мощности на АЕЦ по силата на решения на парламентите на държавите членки. През юни в Италия предстои референдум за атомната енергия. Ще видим какви ще са резултатите от него. В момента, доколкото знам, единствено в Германия е, са предприяти промени в курса на политика в областта на атомната енергетика. Останалите 13 държави членки, в които има атомни електроцентрали, все още не са променили курса си. Трябва да се спрем и върху международния аспект в световен мащаб в продължение на десетилетия ще продължава да има атомни електроцентрали. Затова трябва в центъра на вниманието ни да са максимално високите стандарти за сигурност. Не само тук в Европа, но и по света. Колега Турмес, наистина се опитвам да аргументирам, основавайки се на факти. Споменахте, че не се доверявате на президента на Франция Саркози, но той пое ангажимент атомната енергетика да се постави на дневния ред на Г-20. Това вече е много значителна крачка напред. Русия и други държави членки на Г-20 разполагат с мощности на атомни електроцентрали и планират изграждането на други мощности. Там са базирани големи енергийни концерни. Като цяло смятам, че са ни необходими много високи стандарти на сигурност, независимо дали се обявяваме за или против атомната енергетика. Защото атомната енергия е част от бъдещето на енергийния сектор. Говорихте и за енергийната стратегия до 2050 година. Упоменахте, че недостатъчно насърчаваме и финансираме развитието на сектора на ВЕИ. Но, госпожи и господа, тук вие трябва да вземете решение, чието изпълнение ние трябва да гарантираме. Увеличаването на дела на ВИ до 20% всъщност означава увеличаване на дела на електроенергията, произведена от ВИ, на 35%. Възобновяемите енергийни източници използвани при производството на електроенергия, в рамките на 4-5 години ще изпреварят като дял атомната енергия. Те ще изпреварят и въглищата. С други думи, на път сме към превръщането на възобновяемите енергийни източници към в най-важния източник на електроенергия в Европа и то в рамките на следващите няколко години. В концепцията за енергийния сектор до 2050 година се визират и по-кратки периоди до 2020 до 2030 година. В тези периоди ще трябва да инвестираме в изграждането на инфраструктура и капацитети. През 2030 година със сигурност няма да сме заковали на този процент 35% възобновяеми енергийни източници. Със сигурност ще сме достигнали 40 и над 40%. Ако постигнем тази цел, то не можете да твърдите, че прекалено малко се инвестира в възобновяемите енергийни източници. Напротив, възобновяемите енергийни източници в бъдеще ще играят важна роля в енергийния баланс и за това ще допринесе и бъдещото поколение. Аз имам предвид пътната карта за енергийния сектор, а вие говорите за пътната карта за измененията в климата. Определихме стоеността от 30%. За нея е взето решение както от парламента, така и от съвета. А що се отнася до възобновяемите енергийни източници, ще достигнем до дял от 40%. Структурата на енергийния баланс вече отдавна не се определя единствено от държавите членки. Тя се определя от тях на 50%. А ние от своя страна сме направили разбивка на финансирането по държави членки. Колега Турмес, можете да сте сигурни, че в изработените от нас сценарии, които са предложени от редица организации, се предвижда и 100% дял на възобновяемите енергийни източници. Ще ви цитирам член 191 от договора, в който обаче ясно се посочва, че структурата на енергийния баланс спада към прерогативите на държавите членки. Договорът от Лисабон за мен не е последна инстанция, но той е основата, на която можем да стъпим, за да твърдим, че държавите членки могат да следват една обща политика. Много внимателно изслушах изказванията на колегите Дейвис и Хол – Двамата принадлежат към една политическа група, представляват една и съща държава, но са на коренно различни позиции, които аз уважавам. Но ако една политическа сила, представлявана от двама достойни депутати и представляваща една и съща държава, не може да постигне единство и променя позицията си в зависимост от това дали е в предизборна кампания или не, то това е доказателство за това, че Европейският съюз може да е само една част от цялостния процес. Благодаря, благодаря, господин комисар, госпожа Георги. Благодаря, господин председател. Господин председател, господин комисар, е, дами и господа, обещавам ви, че ще бъда много кратка. Е, Трябва да из, изразим нашето съчувствие към японския народ, трябва да помогнем на японския народ, но трябва да бъдем хладнокръвни и да запазиме яснота на разсъждението. Трябва да мислиме разумно за бъдещето, когато взимаме решение, раз, решенията трябва да бъдат разумни, особено когато взимаме дългосрочни решения. Мисля, че всички сме на това мнение, всички сме единни. Трябва да създадем е, мерки за максимална сигурност и безопасност. Ние трябва да обясним нещата на нашите съграждани, за да могат те да разберат докъде сме стигнали, какво е положението, на къде вървим и как отиваме на там. Трябва също, също време, но да извлечем полуки от положението, в Япония, да направиме анализи и да обработиме получената от тези е, анализи и информация. Що се отнася до стрес-тестовете, те са записани в сегашните документи и законодателни актове като доброволни. Ако, ако е, искаме те да станат задължителни, трябва да се промени законодателната рамка, с която разполагаме в е, момента. Трябва да започнем да размишляваме и по това. Господин комисар спомена енергийния микс, каза също така, че държавите членки решават какъв да бъде енергийния им баланс и е, държавите членки трябва сами да решат какви източници на енергия и каква енергия ще бъде включена в е, техния енергиен е, микс. Независимо от това обаче, трябва да се спазват мерките за безопасност и държавите членки отговарят за безопасността и приложената методология. Господин комисара каза, че до юли може би ще е готова стратегията. Спомен, споменахте и за научната и развойна дейност. Това е, е научната и развойна дейност е една от, от правните точки на стратегия 2020 и мисля, че има още много какво да се направи. Ние трябва да разполагаме с най-екологичните и най-безопасните е, енергии, най-безопасните и най-екологичните методологии за производство на енергия. Благодаря, госпожо министър. Приключваме с дебата по тази тема. Утре ще гласуваме е, доклада в 11.30. Е, Следващата тема на дневния ред устни за